Уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, вече е 10 часа. Uh, Няма огромен брой колеги тук в залата, но все пак трябва да започнем с гласуването. Госпожо докладчик, госпожа Патриция Тоя, тя е с нас. Затова, че, затова нека да започнем. Това е проекто доклад за пред, предложение за решение на Европейския парламент и съвета за използване на частотата 470-790 в Европейския съюз, т.е. за частотния спектър. Започваме с гласуване на текста. поне до някъде доволни ли сте от резултатите в Штатите? Моля, гласувайте. Part... Това беше е, пробното гласуване за това доволни ли сте от резултатите в Штатите.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 против, въздържали се, отхвърля се. 134 за, против, въздържали... Нека да проверим. Е, от време на време трябва да се проверява нещо. 134. Край. От НП има един глас повече. НП един глас повече. Добре. Край на гласуването. Ето резултата. Ясно се отхвърля. Сега гласуваме окончателно по приятите изменения, по именно гласуване. Моля, заповядайте. Thank you. I'll close the Край на гласуването. Отново от НП има един човек в повече. Сега всичко е наред. Край на гласуването. ясно прието. Гласуване на, по законодателната резолюция по именно, моля. Гласуването е открито. Край на гласуването. Ясно прието. И сега гласуваме за междуинституционалните преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Добре, приема се госпожа Тоя, докладчикът. Имате думата. Благодаря. Да кажа съвсем приятелски благодарности за всички, които работиха за толкова балансирания резултат. Благодаря на докладчиците в Сянка, господин Хокмарк и всички, които ни помогнаха да постигнем този резултат. Благодаря и на моите сътрудници. Госпожо докладчик, всички докладчици в Сянка и колеги, благодаря ви с което пристъпваме към следващата точка, 13. 13 точка Европейската сметна палата. Размяна на мнение с господин Алекс Бренингмайер, член на Сметната палата. Ако позволявате, нека да ви поканя Заповядайте тук на подиума. Вие ще представите доклада на Европейската сметна палата за 2015. Уважаеми приятели, колеги, ако мога да ви помоля да прекратите дискусиите тук в залата, ако не можете да спрете, трябва да изчезнете. Тоест имате избор. Или прекратете дискусиите, или, е, много се извинявам, но е, изчезнете от залата. Okay, let us start. Do you have any pencil to through to... Uh, dear colleagues, Mr. Um, Brennick-Meyer е, Колеги, господин Брейнингмайер отговаря за е, конкурентноспособността и растежа в Сметната палата. Преди е, да работи за Сметната палата, той е бил омбудсмен в Нидерландия, също така член на различни нива на съдебната система в е, Нидерландия, включително заместник-председател на административ... Висшия административен съд. Той също така е работил дълго време в научните страни, е, среди и има докторска дисертация по право в, от университета в Тилбург и е, е почетен професор в университета в Утрехт. За нас е много интересно да чуем вашето мнение и мнението на Сметната палата по темата способност, растеж и хоризонт 2020. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате възможност да представя пета глава от годишния доклад и съответния бюджет. Ще е, се спра съвсем накратко в увода си, като сложа акцент върху една важна тема, а именно иновативните практики в одита. А, защо е важно да има иновации при одита, особено при Хоризонт 2020? Както знаете, иновациите са част от Хоризонт 2020. Какви са основните проблеми? Какво установихме ние? Защо бенефициерите не, винаги а, изпълняват а, изискванията и това е много важен а, въпрос. Също е важно как се справяме с него. Какво установихме? Рамката за изпълнение на Хоризонт 2020 отбелязва сериозно подобрение спрямо рамкова програма 7 и е до голяма степен надхвърля целите. Ние погледнахме и малко назад. Следващата и последващата година ще имаме повече информация за Хоризонт 2020, а за сега все още отчитаме и инвестициите е, за научни изследвания и иновации, включително и в рамковата програма. А що се отнася до несъответствията, неизпълнението, е, грешката е около 4,4% 2015-2014, този процент беше 5,6%, 2013 4%. И тогава се поставя въпроса това положително развитие ли е или не. И така, моите чувства по този въпрос са смесени, защото първо можем да кажем, да, ура, комисията е успяла да намали е, процента на грешката от 5,6 на 4,4. Но си остава чувството, че тази промяна не е чак толкова значителна следващата година, ако установим, че нивото на грешката е 6% и, и, вие ме попитате това е реално проблем ли е, Отговорът ми е, ще бъде не, защото тези разлики по нашата методология не са смислово различителни. И в такъв смисъл въпросът е как да е, постигнем, е, да използваме нови методи при одита, за да установим какво точно се случва. С този въпрос се обърнах към аудиторите. И техният отговор на въпроса какво се случва в края на кращата в тази област на европейските политики беше много прост. Транзакциите 10 по целия одит по пети раздел отговарят за 77% от грешката. Значи от 4,4% 3,8% са причинени само 10 случая. Мога да ви ги изредя. Два от случаите, така някак си подушваме, че нещо не е наред. Обърнахме се към Олаф там. Но всъщност основните проблеми са свързани с декларациите за разходи. особено разходите за персонал, които бяха включени в програмите. Много често се наемат консул, консултанти за изпълнение на определени проекти. И тогава е въпроса дали тези консултанти работят за съответните институции, или са на... което е по-ефтино, или са наети отвън. Ако са наети отвън, това е против правилата не се предвижда да се взимат външни консултанти, защото там разходите са по-големи. Та, да, ако се заде въпроса откъде идват грешките, 77% е ясно откъде идват тези грешка. 77%. Тоест, излиза, че ние не виждаме гората от дърветата. Концентрираме се на това да бъдем крайно стрикни спрямо разпоредбите и модела за споразумение по Хоризонт 2020, когато раз, разговарям с хора от научните среди, казва, че едно такова, е, този модел за споразумение, 700 страници, кой може да, да знае какво, да ги да помни какво се съдържат в тези 700 страници, когато става дума за консорциум от международни органи, научни институции. А пък е, тези е, разпоредби а, е, са част от одита и когато се отклоните от тях, се почват подозренията, че нещо не е наред. Тук се поставя въпроса защо бенефициентите не е, се оказва, че нарушават правилата. Ръба, така, опитахме се с персонал от комисията и с бенефициентите по рамкова, рамковата програма 7 и Хоризонт 2020 да установим отговор на този въпрос. Отговорите са всъщност два. Някои от бенефициентите не искат да спазват. Много малка част са те. А а много голяма част не са в състояние да спажат разпоредбите, но не го правят умишлено. И тук е необходимо да се проявят иновативни практики. Новаторството в одита означава да се подходи един, да се възприеме един подход на базата на доверие. Много от хората, бенефициенти, казват, ние сме професионал, професионално работещи хора, не искаме да извършваме грешка, необходимо ни е да имаме и права на сигурност. Когато се ангажираме с определени програми, правим определени разходи и е, очаквам, че моята декларация за разходи ще бъде приета. Ако се окаже, че има проблеми, това сериозно застрашава нашата работа. Така че изключително важно е бенефициентите да могат да се получават от е, грешките си. Е, рамкова програма 7 и Хоризонт 2020 е един цикъл на, по, на учене. Е, това учене вероятно ще продължи. И изводът е, че системата за връщане на средства е по, по-склон, по, по-вероятно е там да се появят грешки. Там, там могат най-често да се появят грешките и може би е по-добре да се отделят едни цели суми, без да се разбиват. Тоест да се дават сумите по принцип, без да се въвежда системата на възвръщане на средства. То, предварително да се дават определени суми. А, как се работи по проектите? Примерно, а, а, университетите, които работят, те имат а, аудитори, а, е, комисията има аудитори и сметната палата има аудитори и те си правят съответните проверки година едно, година две, година три. Комисията направи много голям а, напредък с а, един център, който да подпомага а, бенефициентите по отношение на тълкуване на разпоредбите и правилата. Ето примерно един пример за Франция. За личните разходи, кои могат да бъдат поети и кои не. От една страна, а, доста ясна е тази таблица, но може да си представите, че хората доста се чудят сега наляво ли да се движа по таблицата, по схемичката или надясно. Твърде сложни са правилата. Стигаме до следващия слайд. Правната сигурност. Е, Непреки разходи и преки разходи. По Хоризонт 2020 има подобрения в смисъл, че бенефициерите могат да е, декларират до 25% непреки разходи а, е, за директно, а пък директните раз, преките разходи трябва да се опишат в декларации. По този начин може да се постигне максимално финансиране, когато се отчитат е, преки, преки разходи и да се минимизира а, финансирането, ако а, е, само отчитате непреки разходи. Примерно, кои са разходите? Вода, електричество, вътрешни сметки, за сгр... вътрешни сметки тук се поставя въпроса, примерно, как се получават фактури и разписки за подобни услуги. Отново това е, е място, където може да има различни тълкувания и съответно да се отчете като грешка. Просто ви показвам къде може да се случат грешките. С което стигам до края на нашето представене. Първо, какви са възможностите за вас за подобряване на системата? Три основни въпроса. Първо, е, преразглеждане на финансовия регламент, средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка и трето, средносрочната оценка на Хоризонт 2020. С което стигаме и до следващия въпрос. Е, и за мен това е предизвикателство към комисар Моедас и, и комисар Георгиева. Въпросът ми е как, на какво се базира одита? Одита в края на краищата се базира на здравия разум. Ако питате одитора, какво прави, той се позовава на здравия си разум, когато прави е, проверки след това този здрав разум бива формулиран в правила и след това тези правила се прилагат. Ние прилагаме тези правила много-много стриктно. Това е добре, може ефективно да се контролира изпълнението на тези правила и може да се намерят отговорните. Но в края на кращата Постава се въпроса това, което правим, отговаря ли на здравия разум? И с това предизвикателство се обърнах към комисар Моедас и Георгиева. В някои е, политики сигурни ли сме, че е, прилагаме критерия на здравия разум? Защото това е, което се питат и европейските граждани. Има ли смисъл да се прави това? И именно а, комисията е необходимо, тя и това прави, да а, гледа не толкова как се спазват нещата, а какво се прави. Разбира се, а, винаги се стои съображението здравия разум да е на лице. И затова любезно предлагам в финансовия регламент да има член 0, каквото и да прочетете в този финансов регламент, първо прилагайте принципа на здравия разум. И тогава комисията отговори, ами сега здравия разум не винаги е толкова здрав и не е толкова лесно може да се формулира в правни термини. И тогава аз оставам с впечатлението, че всъщност май хората не са наясно какво разбираме под здрав разум. Председателят. Благодаря. Благодаря за така проникновените размисли по тази тема. Задавате ни много важни въпроси, е, поставяте и важни теми, а именно да се постигат резултати от е, европейския бюджет – годишния доклад на Сметната палата за 2015 бе публикуван преди една година. Там се отчита как се изпълнява бюджета, какви са грешките в плащанията, ефективност на различните програми както правилно казахте, най-важно е да има резултати и ние трябва да си задаваме въпроса има ли какъв е смисъл да се прави. Това Хоризонт 2020 е изключително важен пример. Друг, друг важен момент е главата за конкурентно способност и растеж. Там са програмите Коперник, е, инструмента за свързване на Европа, Хоризонт 2020, така че е, има много-много теми, които могат да бъдат е, дискутирани. Сега давам думата на представителя на НП. Благодаря. Наистина, е, ние навлизаме в нова отваряме нова страница в общата работа между парламента и сметната палата. Може би не съм го споменал. Е, в доклада докладчика споменава Европейския институт за технология. Става дума за пряко прилагане неща, които са направени в сегашната ния мандат на парламента. Искам да кажа обаче няколко неща за съвместната работа между съда и парламента. Е, Сметната палата, извинете. Сметната палата е, в е, миналото винаги се взираше в това какво казва, казва комисията. Гледаше към стената, там се е, виждаше една сянка, трябваше да се е, гледа отвъд е, тази сянка. Сега е ясно, че трябва да има разделение на правомощията между Сметната палата и парламента. Това е ясно. Мога да дам няколко примера където при опростяването в Хоризонт 2020 доведе до допълнителни разходи. Аз разбирам комисията, тя си поставя определени цели, но каква е мотивацията? Не можем да си поставим за цел институциите да е, разсъждават така, е, да, да сме в добри отношения с Сметната палата, да си нямаме проблеми с Сметната палата и това да е тяхната е, движеща сила. А във всички случаи трябва да търсим консенсус. Сега по е, темата. Интересно е, че непрекъснато говорим за модели на разходи и е, по-малко е, модели имаме, но англосаксонския модел за цената, за цената, например, да се е, хонорира, да се възнаграждава дадена на е, услуга или е, да, даден резултат. Е, сега има една сложна система на, на е, пресмятане, т.е. с определено, за, определено е, плащане за определена е, резултат. Тук е, възниква следния въпрос. Имаме е, числа, които за е, е колкото е е, е, колкото е по-високо свръх е, е, предлагането на проекти, е, толкова по скъпо излиза участието в дадена програма. Тоест, ако е, ако не получи съответната субсидия, се оказва економически нецелесообразно да участваш. Има твърде много проекти и разходите за носителите на тези проекти се покачват. В крайна сметка, разходите са за сметка на тези, които участват в дадена програма, което е, има катастрофални последствия и някакси от економическа гледна точка е не, е, основа, не, е основа, необосновано. За едни и същи проекти, за едни и същи действия е, се ползват три различни изчетоводни системи. Това създава изключително сложни проблеми в националните е, счетоводни книжа нещата стоят различно, е, но би трябвало наистина да е, е, в това отношение да имаме е, хармонизация. И искам по принцип да попитам, има ли смисъл да имаме два различни типа, е, две школи е, в това отношение? Е, принципа е, в Европа е, че националният подход е, не е приемлив. Трябва да имаме собствен. Е, основният аргумент е, че, например, в е, Финландия подчертата е по-изгодно да изпълниш даден проект, отколкото в Германия. Но тези, тези разминавания трябва ли да се отразят в доклада или И е, не трябва ли всъщност за едни и същи проекти да отговарят едни и същи институции? Има ли смисъл да имаме две различни системи? Е, това е, е, не е ли достатъчно е, недоверието в националните системи за трябва да се постави принципно въпроса. В противен случай ще трябва да адаптираме, да упростяваме отново а ако а, е, си помислим само какви, е, е, ако, че трябва хиляди страници документация е, да се е, упростяват, е, това е, е не, абсолютно неосъществимо. Не, не е, така че не трябва ли отново да погледнем принципно на въпроса? Има ли смисъл да използваме различни счетоводни системи на европейско и национално равнище? И е, в личен, да, в личен план искам да кажа, е, говорим за различни е, е, програми, хоризонт, 2020 е, и така нататък, мисля, ще бъде изключително важно преди да е, отправим следващия е, тъпкана за участие, да, е, да да обясним защо е нужно упростяване и това не е нужно да стане на 7000 страници. Uh, благодаря много. Да, заключението беше малко, дойде малко неочаквано, но вероятно е вярно. А сега Шон Кели. Благодаря. Благодаря и на, е, за ясното представяне на е, въпросите. Той каза, че някои бенефициенти не спазват правилата, пореже от, поради незнание, поради липса опит. Което е по-тревожно е, че някои не спазват правилата, защото просто не искат да го направят. И там е необходим натиск. Искам да зная тези е, не, нарушители, така да се каже, дали е, го правят еднократно, дали за пръв път е, са нарушили правилата или е, това е въпрос на рецидив. И ако, ако те, това е повторяемо, ако те системно нарушават правилата, какъв вид натиск е, трябва да се е, упражни, защото това е просто е, ненормално в Европейския съюз е, да допускаме е, органи, организации, които съвсем преднамерено мамят. Това е даже обидно и абсолютно неприемливо като поведение. Освен това, никога не съм е, чувал толкова често да се използва понятието common sense, здрав разум, е, тук в парламента, но аз се признавам към колегата е, господин Ерлер, който е, спомена за различните, е, различните счетоводни системи. Е, това е, не ми изглежда особено е, разумно. Така че бихте ли ни казали, посочили области, където е възможно да се прилага здравия разум, а това не се прави? Един от примерите даде господин Едлер. И това са неща, които не са от вчера. Това а, са неща, които, а, на които сме свидетели отдавна, така че е време да действаме. господин Кохличек. Госпожа Кудричка. Да, съжа... извинявам се, каза председателя, е, господин е, Кубичек и госпожа Кудричка не са едно и също лице. Е, няма проблем, каза госпожа Кудричка, ще говоря на полски. Според мен е необходим новаторски подход. Трябва да се промени нещо в одитите, това е ясно. Но по-важното е че трябва да има нови действия, новаторски действия от страна на Европейската комисия, за да се постигне това опростяване, за което стана дума. Ако седем ако имаме един договор е, на 700 страни, страници или споразумение за помощ, е, за възлагане на договор на 700 страници или за отпускане на помощ, на, на, на финансиране, това може да, тази сума, това финансиране може да се получи само чрез посредничество на експертни фирми, които печелят много от тази дейност. а това са разходи е, е за е, научно съд, който готви проекта. Опасността е, е, че много често формалностите са е, обикновено основание за, за отхвърляне на молба за финансиране. Проверили сте, проверявали сте в колко случаи са а, отхвърлени такива молби по чисто формални причини. Защото в такива случаи научното качество а, на проекта, на молбата, които са най-важните всъщност, а, остават на заден план. Така че имате ли информация за какъв процент молби се отхвърлят по чисто формални причини? Благодаря. Има ли други желаящи? Госпожа Бирин. Благодаря, Виринг. Благодаря. В доклада се казва, че комисията възнамерява да веде система за насърчаване про, е, синергията между е, Европа 2020 и Европейските инвестиционни фондове. Но в е, доклада за проследяване по Хоризонт 2020 се съдържа много малко информация за този, тази синергия. Е, комисията възнамерява да координира фондовете в рамките на междиния е, доклад е, по 2020, който ще излезе 2018. Смятате ли, че ще има достатъчно време до тогава да се засегнат всякакви несъответствия и грешки, които са констатирани? Второ, в, говорите за 4,4% ниво на грешка, е, при е, изплащането. Е, какво е съотношението между е, възстановените средства и съответните плащания и е, как е, това се съотнася към и как последващия контрол може да реши този проблем. Това се отнася и до заплащания по 2020, макар че там се въвеждат упростени правила. В доклада се казва, че различните изпълняващи органи е, имат проблем да се е, да стигнат до съгласие за това как да прилагат е, препоръките е, на одита за възвръщане на допустими разходи. Е, какво е това споразумение и може ли да се намери решение е, за е, тази съответствие и последователност в е, тези възстановявания на средства? И какво мислите за установяването на общ център за разходи за научно-изследователска дейност за седмата научно-изследователска програма и Хоризонт 2020. Споменавате, че Европейския институт за новаторство и технологии, който управлява над 2000 евро от бюджета за, на Хоризонт 2020, в момента не участва в рамката за управление и контрол. Възнамерявате ли е, института да бъде интегриран в е, контролната рамката за проверки за контрол и защо това не е направено до сега. Благодаря. Благодаря, госпожо. Господин Ерлер? Имам допълнителен въпрос. Е, структурен въпрос начина по който Сметната палата провежда одитите и докладите им, е, това става по правилата или е, според това как се е, заделят, разпределят и изразходват средствата. Но в Хоризонт 2020 се поставя по-голямо ударение върху аудитирането, което е възоснова на резултата. Въпросът е до каква степен това е е отразено в начина по който провежда комисията одитите, защото доколкото аз знае самата система на аудитиране, обикновено е, е насочена към е, миналото, докато тази част, която е, се основава на резултата, е, е отразена в структурно отношение по начина по който се подбират е, аудиторите или се провежда аудита. Тоест за първ път е, в отваряте, открехвате вратата е, за първ път е, по отношение на е, европейската Въпросът е каква, как възприемате във връзка с възможно, срочния преглед е, по... ще е възможно ли в структно отношение да се е, стигне до тези е, е, цифри, които е, очакваме? И в допълнение ако имате една система, както правилата за участие в миналото, Това е намерение да се структурира начина по който се провежда, е, се прави счетовод, се води счетоводството или одита, или пък е, е, смятате е, да е, въведете по-принципен подход към това, да кажем, модела за пърната стойност отразява за това, това какво ще как разпределението на средства според по, отделни проекти, но това не е отразено. Така че модела на първата стойност е едно намерение, което отива по-далеч от този въпрос. И ако се върнем малко в миналото, към един по-простичък въпрос, там където се отпускат е, грантове, паушални суми, режими и други. Въпросът е дали правилата за такава програма са начин да се организират разходите и не съм сигурен, че се злоупотребява с това или в допълнение, то е свързано с е, е, резултата и други е, неща. Мисля, че това е принципният въпрос, на който трябва да дадем отговор преди да започнем е, в рамките на новата годишна финансова рамка и новите, не, с новите правила за участие. Благодаря. Е, вие засегнахте един въпрос, е, но аз искам да добавя нещо и да доточа за качеството на управление на проектите. Защото проекти в една и съща сфера се управляват от Европейската комисия по линия на Хоризонт 2020 или седмата програма – някои се управляват от е, държавите членки, защото е, това е по линия на структурните фондове. Темата е доста сходна. Вие намирате ли някак, виждате ли разлика в управлението? Каква е разликата е, в начина по който се управляват? И какви са възможностите за управление и ефективност, когато проектите се управляват от държавите членки или от Европейската комисия? Сега ще помоля представителя на генерална дирекция Growth, заместник е, на отдел, господин Пектик Чалд, който да вземе отношение от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Аз съм заместник генералния директор в Генерална дирекция изследователска дейност и иновации. За мен е прекрасна възможност да се обърна към вас. Искам да ви благодаря и поздравя за организирането на тази навременна дискусия. Наистина е много обнадеждаващо, че подобна ресорна комисия проявява интереси към финансовия контрол и управлението на програмите. Председателя, изследователската дейност и иновации иновациите какво означава. Ние имаме отделна генерална дирекция, който отговаря, която отговаря за растеж. Да, ние сме в рамките на една дирекция, но а, допринасяме а, за изпълнението на прог... амбициозната програма на председателя Юнкер, така че наистина имаме сериозен принос в тази насока. И така, на първо място бих искал да отбележа, че работим в тясно сътрудничество с а, господин Бернинг Майер, с а, колегите от а, Сметната палата, така че приветствам резултатите, описани в доклада, най-вече по глава 5, която е в фокуса на днешната дискусия. Всичко това дава една балансирана оценка на подобренията, които сме направили по отношение на опростяването на програмата Хоризонт 2020, сравнение с седмата рамкова програма, създаването на един консултативен център за подпомагане, който може да обедини всички генерални дирекции, агенции и органи, които са отговорни за изпълнението на програмата Хоризонт 2020 10. Това гарантира по-голяма последователност и надяваме се подобрен достъп до новите IT системи за потребителите. Така че приветстваме резултатите на Сметната палата и сме готови да следваме препоръките на Сметната палата и да работим заедно с Европейския парламент, така че да отбележим още по-голям напредък. Днешната дискусия очерта, според мен, два важни въпроса. На първо място, необходимостта да продължим с опростяването. Знам, че това е водещ елемент в програмата на комисар Моедеш и а, освен това в генералната дирекция бях поразен от сложния характер на правилата. Ще се спра и на този договор, това споразумение от 700 страници, което, но споразуменията с бенефициентите са по-кратки, по-збити, но имаме една много подробна документация. Голяма част от подробностите в тези документи не се дължат на това, че в службите на комисията наистина изпитваме удоволствие да из Готвяме обемни документи, а по-скоро заради това, че работим с много заинтересовани страни и се опитваме да излезем с конкретни и ясни отговори и насоки, така че всички да могат да се ориентират в нашите правила. Но ако можем да намерим по-простички начини в следващия програмен период и следващата рамкова програма и упростим указанията, наистина ще съм първия, който много ентусиазирано ще разгледа тази възможност. Втората тема, която се очерта днес, е балансът между фокуса, който поставяме върху процесите, данните, които се използват за грантовете и резултатите. И тук бих искал да ви припомня за всички важни инициативи на заместник-председателя на комисията госпожа Георгиева, а също така и служба, службите а, към а, комисар Моедеш а, за бюджет, който е фокусиран върху резултатите. Реалният въпрос е дали можем да работим с всички заинтересовани лица, аудиторите и всички, които допринасят за изпълнението на програмите, за да намерим по-ефективен начин за измерване и оценяване на резултатите и постигане на целите, вместо по-сложни контролни мерки за цялостните процедури. И едно от важните заключения в тази годишния годишен доклад на Сметната палата е, че степента на грешките в изпълнението на програмите при отпуснатите средства, еднократни суми за конкретни резултати, нивото на грешките е много по-низко от традиционните системи, с които измерваме а, процесите. Така че ще продължим да работим в тази посока, във вашата парламентарна комисия, комисията КОНТ, за бюджетен контрол, така че наистина съм много ентусиазиран за това сътрудничество. Ще се спра на един-два въпроса, които чухме. На първо място паралелните счетоводни системи. Съгласни сме, че колкото повече бенефициентите могат да използват национални или вътрешни счетоводни системи, толкова по-добре. Придвижваме се в тази посока. Изготвили сме проучвания сред, например, университети и там виждаме, че все повече бенефициенти използват собствени системи за счетоводство. Предвидили сме все повече модификации в правилата за изпълнение, които ще ни помогнат да се придвижим в тази посока. Съгласен съм с господин Елер, че наистина това е много важен елемент и той отговаря и на принципа за здрав разум. Тук съм съгласен с господин Бренинг Майер синергията между структурните фондове и Хоризонт 2020, различните начини на управление. Господин председател, мисля, че вие загатнахте загатнахте предизвикателствата, най-вече по управление на безвъзмезната помощ по Хоризонт 2020. Това се прави централизирано от службите на комисията, а процеса на взимане на решение за изпълнение на структурните фондове зависи от изпълнителите на национално и регионално ниво в държавите членки. Това няма да ни попречи да продължим да работим активно. комисар Булк, комисар Комисар Моедеш отбелязват напредък в едни удостоверения, отличия за отлични постижения, което е наистина централен момент в изпълнението на Хоризонт 2020. Да, съществува и проблема за прекалено високия брой участници, които няма как всички да бъдат финансирани. Но а, с това отличие за отлични постижения нещата ще бъдат улеснени. Стремим се да постигнем един такъв баланс. Но освен това, трябва да видим каква ще бъде средносрочната оценка, по която работим за Хоризонт 2020, за да видим как да процедираме в следващата рамкова програма в тази област. Имаше въпроси за това как да гарантираме последователност в възстановяването между различни служби, които работят с един бенефициент, да, трябва да постигнем равновесие между една страна отговорността на службата, която прави решение за всеки случай, как се отпускат средствата, как те се управляват и разходват, за да има по-голяма последователност. И тук мога да кажа, че създаването на общия център за помощ и общата одитна система са в тази посока. Но съм съгласен, че трябва да продължим да наблюдаваме процеса. Наистина, европейските технологии не се покриват от фонда, но това не означава, че няма как да има собствена система. И това обаче е тема на отделен доклад, наскоро публикуван от Сметната палата. И съм сигурен, че колегите от Генерална дирекция образование и култура следят развитието в тази посока много бдително. Мисля, че покрих голяма част от въпросите в дискусията. Да, въпроса на господин Кели за това какво правим в случай на а, нарочни а, нарушения и повторни нарушения. И, а, нямаме никаква толерантност по отношение на измамите. Господин Бренинг Майер посочи, че има случаи, които а, се разглеждат от а, Сметната палата и от Олаф. Ние също се обръщаме към Олаф, когато установим подобни повторни нарушения нарушения в нашата дейност. Олаф много внимателно и задълбочено разглежда тези случаи сътрудничим и с национални експерти от държавите членки, за да видим как да елиминираме подобно нерегламентирано поведение. Освен това съществува и система, съгласно която лицата, които не изпълняват правилата съвсем целенасочено, могат да бъдат изключени от бъдещи системи за финансиране. Така че сме наистина, тук сме много стрикни за да елиминираме възможност за подобни системни нарушения или целенасочени нарушения и да се налагат съответните санкции, така че да се защитят интересите на Европейския съюз. И накрая по отношение на голямото административно бреме, големия брой участници, които подават заявления. Да, наистина това е сериозно притеснение за нас. Въведохме един принцип за двуетапно изпращане на покани за участие. На първия етап участниците изпращат по-упростена, по-семпла версия на идеите си, а на втория етап вече се запознаваме по-подробно с пълния набор от документи, за съжаление, малко се а, забавя целият процес заради тези два етапа, но мисля, че това е подход, който ще се опитаме да подобрим допълнително. Председателя, благодаря ви. Сега ще помоля нашия гост да отговори на поставените въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Бузек, за това, че ми давате отново думата. Изключително съм благодарен от отговорите, които чухме от господин Патрик Чайлд. Като аудитор, моята роля е да преценя дали отговорите на комисията са правилни. Мога да кажа, че отговорите на господин Чайлд, поне според мен, бяха наистина коректни и правилни и няма никакви отклонения в а, тази насока. Аз обаче ще се спра на някои въпроси, които ми направиха впечатление в този интересен дебат, така че високо ценя тази възможност за обмен на мнения, защото всичко това може да допринесе за по-добре, по-добро управление на фондовете за иновации и изследователска дейност. Господин Елер подчерта необходимостта за сътрудничество между Сметната палата и Европейския парламент. Това е нещо наистина необходимо, за да можем да предоставим информация, която да се използва в процеса на оформяне на политики. Вие и господин Чайот споменахте необходимостта от това да се постави по-голям акцент върху резултатите – и в крайна сметка мисля, че това може да доведе до сериозно подобрение. Едно важно наблюдение е, че ако се въведе една плоска ставка, може да има разминаване между разходите и а, съответната ставка. Но може да има и допълнителни разходи за транзакциите, разходи за бенефициентите, които да не се разходват толкова разумно. Като с това преминавам към следващия въпрос, който вие зададохте. Съжалявам, че не мога да произнеса правилно вашето фамилно име, но и господин Чай от спомена този въпрос. Мисля, че това може да бъде много важен въпрос и за одита, който извършва Сметната палата, а именно да се изготви една обща представа по този въпрос. Разбира се, не бива да пренебрегваме и разходите, които са свързани с дейността на консултантските фирми, които подготвят програмите, които се представят пред Европейската комисия. Така че наистина трябва внимателно да обмислим и този въпрос. Господин Чайлд представи своята позиция за това как може да се използват националните счетоводни системи. В рамките на Сметната палата тече дискусия за единна информация, единен одит, ние извършваме нашия одит на базата на Европейската обща система. Аз лично съм посещавал много служби и впечатлението ми, че една обща одитна система може да има полза, но когато се използва само една, а не с две, три, пет подсистеми. Господин Кели, Въпроса за а, този а, системен характер и господин Чайлд се спра на този въпрос. В рамките на Сметната палата обучаваме нашите аудитори по-точно да идентифицират въпроси, които се отнасят до работата на ОЛАФ. Докладваме не само пред ОЛАФ, но и пред националните одитни институти, за да бъдат наясно с това какво се случва във връзка с съответните страни. Имаше въпрос дали мога да дам примери за здрав разум. Много добър въпрос. Трябва да кажа, че а, съм съдия от много дълго време. Така че а, тук става въпрос за прилагане на правила. Това е професия, професията на съдията. Ня... Трябва да кажа, че аудиторите трябва да се научат как да прилагат правилата и едва тогава стигаме до здравия разум. Как се прилага едно правило? Започваме с текста на това правило, но нещата не се свеждат само до това. Трябва да знаем какъв е контекста, в който се прилага правилото. И третия най-важен въпрос – каква е целта на това правило? Така че ако отчетете текста, контекста и целта на правилото, то тогава стигаме до едно приложение, което е логично. Например, консултантските разходи. Ако един бенефициент има такива разходи за консултантска фирма и тя е външна, то тогава попадаме в ситуация, в която нямаме избор. Просто в собствената си организация те нямат вътрешно консултантска услуга. В такъв случай може да се каже, че се нарушават правилата, като се нема външен консултант. Но винаги е важно да се поставим на мястото на хората, които извършват реалната дейност и да разберем какви са проблемите, с които се сблъскват. И тогава се разбира кой нарушава правилата и кой върши задачите си по професионален начин. И това е важно. А ако, например, в финансовия регламент – въведете правило, при което аудитор установи, че има грешка, той е задължен да постави втори въпрос. Защо? Тогава можем да научим защо и тогава можем да подобрим системата. Просто идентифицирането на грешки е просто да заявим, да, това е грешка, но как ще се получим от тези грешки? Така че ще бъде наистина много полезно, ако можете да въведете правило в рамките на финансовия регламент, всеки аудитор, също и аудитор в Сметната палата, да зададе въпроса защо и да настоява да се отговори на този въпрос, защо е допусната тази грешка, това ще бъде наистина от полза и от помощ. Стигам и до информацията за използването на общата мрежа за контрол. Мисля, че това е един въпрос към комисията, но също така и за резултатите от дейността. Но тук а, смятам, че а, има разминаване между комисията и сметната палата, защото комисията а, работи с остатъчните нива, а ние от, в сметната палата работим с годишната, годишното средно ниво. Така че мисля, че това има пряко отношение и към а, остатъчния годишен а, процент, който се а, изготвя от комисията, защото това също е информативно. И не на последно място, втория въпрос на господин Елер. Вие поставихте следния въпрос. О, оценката на Хоризонт 2020 а, средносрочния преглед на програмата. Това, което виждаме в седма рамкова програма е, че правилата се промениха в хода на изпълнението на програмата, но това не увеличи бремето, така че наистина ще трябва да се направи оценка на Хоризонт 2020 и какви са последиците. Аз бих казал, че след приключване на средносрочната оценка и прегледа на Хоризонт 2020, дали наистина трябва да имаме повече правила? И последната бележка е свързана с а, модела за разходите на големи инфраструктури, мащабни инфраструктури. Това е важен въпрос Мога да продължа? Да, за модела на разходите знаете, че комисията работи с стандарти. Стандарти за отчитане на значението на мащабни инфраструктури и на тази база се гарантира а, финансирането, а не на базата на декларации за разходите. Благодаря ви. Благодаря много за всичките ви бележки отговори, отговори и най-вече за докладът. Той е от изключителна полза. Ние ще изготвиме доклад за изпълнението на Хоризонт 2020, 2020 както той работи в регионите. Затова беше много полезно да ви изслушаме и да чуем и заключенията ви, съответно и ние да си извадим такива. Благодаря ви! Um, uh, Скъпи колеги, дами и господа, сега каня в залата господин комисар Моедаш. Той е тук е, няколко минути по-рано. Една минута, така да кажем. Ние сме готови. dear Commissioner. Uh, thank you very much. Um, uh, well, uh, dear friends, uh, we... Уважаеми приятели, сега започваме с една друга тема. 14-та точка е обмен на мнения за прима партньорство за научни изследвания и иновации в е, Средиземноморието. Ще разговаряме с господин Калош Моедаш, комисар, отговаря за научните изследвания, науката и иновациите в рамките на нашия структурен диалог. Господин Маедаш представлява Европейската комисия, но по някакъв начин и Португалия. Португалия, броим ли е за средиземноморска култура? Може би не. Аз не случайно задавам този въпрос, защото, примерно, в съвета за Балтийските страни участва и Исландия. Исландия не е съвсем наблизо до Балтийските страни, но участва в този съвет, както и Норвегия. Норвегия не граничи с Балтийско море, но все пак е наблизо. Исландия не чак толкова. Така че е, Португалия би могла да представлява средиземноморските страни. Темата е много важна, колеги. По член 185 се предприема тази инициатива, прима, посредством която Европейския съюз и съседските страни от Средиземноморието инвестират в съвместни е, научно-развойни проекти. Прима е първата е, нова инициатива, на английски съкръщението е P2P, т.е. частно към е, публич, е, сътрудничеството между частния и публичния сектор. Тя за първ път се отваря за участие е, към голям брой трети страни. Ще има много нови проекти и е много интересно. Тя ще помага много и на нашите външни отношения – не само на страните членки на Европейския съюз, но и страните от Северна Африка и арабските страни. Поздравления за тази инициатива, господин комисар. Как, нека да чуем вашето мнение, как Европейската комисия, как вие виждате тази инициатива. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите депутати за присъствието им тук. С огромно удоволствие представям тази толкова отдавна очаквана стратегическа инициатива, наречена Прима партньорство за научно-развойна дейност в Средиземноморието. Аз лично помня и мисля, че разговаряхме и с вас в същата тази зала, когато е, бях тук е, да ме изслушвате при кандидатурата ми за член на комисията. Помня, че госпожа Тоя, която и сега е тук, и господин Бланко Лопес, и господин Борели ми зададоха въпрос за това доколко е важна е, инициативата Прима. Но през декември 2014 година, само няколко дни след като бях назначен за комисар в Страсбург, е, се поде същата тема и аз казах, нека да бъде напълно ясно. Аз искам да действаме максимално е ефективно за подсилване на нашите интереси в сътрудничеството ни с Средиземноморието. Затова искахме да оценим по достоинство предложението и тогава да решим какво да правим. Именно това и направихме сега на 18 октомври в комисията. Първо стратегическо партньорство с нашите съседи от Южното Средиземноморие. Там се очертават две основни предизвикателства – в близките години вода и продоволствие. И тук е, трябва да мислиме какви ще бъдат и предизвикателствата за бъдеще. После, финансовите ангажименти на участващите в тази програма предвижда се те по член 185 да бъдат поети от публично-частно партньорство. Защо е необходимо да има тази инициатива, Прима, и защо толкова много я подкрепваме? Посредством научно-развойна дейност и иновации тази инициатива се обръща към основни проблеми на нашето време. Първо, водата. Милиони в Средиземноморието имат проблеми с водата – това се причинява и от климата, и от неустойчиви практики за управление на ресурсите, и от демографски проблеми. И също така, директно свързано с храната е и продоволствието, земеделските производство е тясно свързано с вода и е от ключово значение за Средиземноморието, за заетост, за поминък за селското е, население, за създаване на работни места и развитие на селските региони. И трето, освен вода и храна, се, ние се сблъскваме и с явлението миграция. Миграцията е, е резултат от економически и социален стрес, който подтиква хората да емигрират. Така че е, решаването на проблемите с е, миграцията имат голямо отношение към решаване на останалите два въпроса. Какви са очакваните ползи от тази инициатива? Това винаги е ключов въпрос. Няколко страни членки и средиземноморски страни извън Европейския съюз ще се обединят с модел за решаване на общи проблеми, използвайки и заинтересовани страни и национални бюджети. Тоест, целта е да се интегрират национални програми, средства и дейности – това е от ключово значение. Така можем да покажем и нови решения за устойчиво управление на сектора на водата и осигуряване на продоволствие. Също така ще се разгърнат и отлични възможности за малките и сред, средни предприятия, частните а, инициатива ще даде възможност за по-големи частни инвестиции което ще се отрази положително и на околната среда. Ще бъдат намалени напрежения върху околната среда през посредством осигуряване на вода и намаляване на последиците от климатичните промени. Ще подкрепяме и агро, агросектора за произвеждане на храни, също и сектора за управление на почвите. С повишаване на доходите и поминък и възможностите за поминък ще се е, облегчат и социалните напрежения. И индиректно ще се повлияе миграцията. Прима в момента има 13 участника, вероятно може би 14, защото сега току-що ми казва, че Йордания също е обявила, че ще се присъедини, но просто действително преди 5 минути ми съобщиха. Кипър, Франция, Италия, Люксембург, Малта, Португалия и Испания са членове от Европейския съюз. Две страни асоциирани към е, Хоризонт 2020 Израел и Тунис. И е, Египет, е, Либо, Ливан, Марокко и сега Йордания, която не е, които не са асоциирани към Хоризонт 2020. Германия, и Чехия също възнамеряват да се присъединят. Чехия реши да се, от, да се оттегли, защото нямат средства за момента, но смятат да се присъединят в по-късна на дата. Инициативата ще започне през 2018 със срок от 10 години. Какъв е бюджета? Страните членки са се ангажирали да допринесат общо 200 милиона евро и 135 милиона в е, натура. Ще има принос и от Европейския съюз. Е, комисар Хоган е от порядъка на 13 милиона. Комисар Хоган изрази голяма подкрепа и съответно ще работи за европейското финансиране. В момента програмата се финансира от Хоризонт 2020 с цел да се разработват стратегически избрани е, пилоти. Националните вноски ще финансират съответни проекти за развитие на технологии. Инициативата ще се базира на стратегически план, който ще се използва и ще се изпълнява чрез заявки за предложения от няколко страни членки. Ще има управляващ орган за финансиране – с съответната структура Прима АЕС за финансиране ще има съответния механизъм за предварителни и последващи проверки за стабилно управление и защита на финансовите интереси на Европейския съюз. И накрая, инициативата Прима е част от нашата позиция за отваряне към света – за да покажем колко полезна е от към резултати и въздействие върху ежедневния живот на хората могат да се постигнат от сътрудничество в научно-развойна дейност. Тук също се включваме и в стратегията на Европейския съюз за външна дейност, за сигурност на продоволствията също развиваме и сътрудничество в дипломатическата и научната област. На 13 октомври комисията излезе с втори доклад за напредъка за изпълнение на стратегията, където се казва, че откритостта към, отвореността към света е от ключово значение за Европа да постигне вождащи резултати в науката и технологията и да открива нови възможности. Също така се очертава необходимостта да се работи по глобалните предизвикателства в сътрудничество с партньори от света и е, да се търсят ангажименти за решаване на проблемите с продоволствията и е, осигуряването на жилища. Необходимо е да има а, условия, които да осигуряват равнопоставеност за работещите в наука, научната област – и защото науката, достиженията на науката и технологията трябва да бъдат общо достъпни и то безплатно. Ние също така ще допринесем и за Европейската стратегия за сигурност и технологии. Примерно изследванията в Арктическата област дават възможност за мирно сътрудничество и ефективно управление. Аз очаквам от вас в следващите месеци да направите всичко по силите си да осигурите бързото приемане на програмата, инициативата Прима по време на Малтийското председателство. Аз ще следя и подкрепям работата и на съвета, и на парламента в това отношение. Надяваме се програмата да започне да действа през 2018 и да започнем да постигаме целите и да решаваме проблемите, които имаме с средиземноморските страни. Благодаря, господин комисар. Много и ясно представене, много възможности има възможно, е, страните ни членки да се ангажират с е, дейност по тази инициатива. Доколкото разбирам, тя ще се разгъне изцяло след е, горе-долу една година. Отлично. Сега започваме с изказващи се от името на политически групи. Господин Елер, НП. Um, Благодаря, господин Карлос Комисар. Благодаря, че сте тук. Парламент е институция, която има контролни функции и институция, която трябва да подпомага, подкрепя различни инициативи. Тази инициатива наистина има подкрепата на парламент и ние трябва да направим всичко, което е по да разширим обхвата, защото по множество причини тя чудесно е, така е, отговаря на, на нашите цели, економически да засилим е, средиземните страните от Средиземноморието, политически, ако е, Средиземно море и Средиземноморски синия трябва да се превърнат в гробище за е, мигранти е, и предвид е, развитието на последните събития в САЩ, е, наистина ще трябва да средиземноморските ези ще, ще играят още по-важна роля е, с поглед към Северна Африка, Египет, Израел, Сирия. Имам два въпроса. Споменахте, като един от е, стълбовете, темата за прехраната някакси е, съвпадение, че сега а, е, ние сме свидетели на а, е, тази нова инициатива на Института за иновации и технологии във връзка с храните и прехраната – и всъщност парламента предложи в предложенията на, на, на, от страна на парламента за регламента до голяма степен бяха подсказани от нашите колеги от Средоземорския район. Тази идея някакси се вписва добре в идеята за интелигентните градове. Хубаво е, да включим, да интегрираме е, Институт за иновации и технологии е, в един е, по, да го поставим в един по-широк контекст. И другото е, е да разгледаме въпроса в един по-широк контекст, в широкия контекст на сигурността, да помислим малко за е, сигурността и предизвикателствата пред Хоризонт 2020, които проистичат от това. Например, е, една мисия, свързана с европейската политика за сигурност и отбрана в Средиземноморието. бихте ли споменали и включили именно тази мисия, е свързана с е, европейската сигурност е, и отбрана в общия контекст. Господа Тоя от Социалисти демократи. Благодаря, господин председател, господин комисар. наистина от това, което казахте, личи колко е, така се вълнувате от тази тема. Е, това, което казахте, беше пределно ясно, но накратко. Ние сме много е, ангажирани с е, този въпрос. Е, тук е, е, в е, тази тема обхваща не само средиземорските страни, но и други, Германия и други. Определено научно-изследователската дейност ще зависи от економическото и социално развитие в тези страни. Ние очакваме с много гледаме с надежда е, към е, страните на юг, е, предвид законодателството, което трябва да отчете техните нужди, защото става дума все пак за едно общо наследство, на общо ценности. Аз бих искала да чуя какво ще кажете за, по въпроса за иновациите, защото вида на изследователска дейност е отрешаващо значение за развитието на човечеството. Е, водата, е, храната има е, вече известни технологии в това отношение. Провеждат се и много научни изследвания. Особено от малки компании в реалната економика. Е, така наречените КИКС, е, е, които спомена господин Ерлер, изискват синергия и мисля, че трябва да следваме линията, за която говорихме днес, която сигурно ще доведе до положителни резултати, но това трябва да, до тук трябва да направим връзката с плана за Африка е, и съответно дейността на ДЕВЕ и е, Комисията по, за развитие и Комисията за бюджета, защото е, там може да се потърси синергия ако можем да използваме добре е, и разумно ресурсите, ако можем да покажем, че можем да работим заедно е, с, е, и да намерим някои синергии, мисля, че това ще е добре. Няма достатъчно ресурси, но би трябвало да се намерят, защото това ще отговори на нивото на амбиция на този е, проект. От е, АЛДЕ имате думата. Е, господин комисар, е, е добре сте дошли. Миналата е, седмица се срещнахме с е, представители е, на академичните среди, университети и така нататък. И с тях обсъдихме програмата за е, изпълнение на Хоризонт 2020. Въпросът ми е, отчета тиете по изпълнение на Хоризонт 2020 обхваща и включва много научно-изследователски институти, университети и е, всеки е, изследовател се нуждае от повече е, средства, разбира се, имаме добри проекти, имаме съответния фонд и е, мисля, че нещата изглеждат добре за следващите няколко години, но в бъдеще е, университетите ще се обърнат отново към нас за повече пари. Как ще решим, как ще се справим с този е, проблем и в бъдеще? Благодаря ви за въпроса. Сега господин Кохличек от ГОЕ. Сега действително на господин Кохличек дам думата. Разбира се, ако а, някой иска да вземе моето място, а, преди мен а, нямам проблем. Аз на тия години вече човек не бърза толкова много. Имам пет а, а, коментара. Южното Средиземноморие. Най-крупният проблем а, там а, очевидно е водата. Трябва да налага се да строим а, язовири, а, да дълбаем кладенци. Имаше такава система в е, Либия, тя междувременно е разрушена. В Марокко също се строят язовири, там е, е натрупан доста опит. Първият ми въпрос е как да помогнем на тези как да помогнем в това отношение? Хората трябва е, се нуждаят от вода за пиене и за напояване в случая с Марокко, например, как можем да помогнем на тези страни, например на Алжир, на Либия, с изграждане на напоителна и водоснабдителна инфраструктура? Сега за Либия проблема е малко по-особен, но всички страни около Средиземноморието имат сходни проблеми и можем да им помагаме по един и същ начин. Напояване, е, залесяване, това са конкрет с определени е, дървесни видове. Имахме проект е, за засаждане на един е, е, пояс е, гори, който да предпазва е, е притока на горещ въздух е, е, от Сахара. Е, можем ли да направим нещо такова. Мисля, че това е от значение за Йордания и други страни. Ние, чехите, например, имаме много опит в това отношение. И четвърта точка. Е, е, защита на, на опазване на растителността в е, Тунис. Те провеждат експеримент, като защитават, опазват даден парцел земя от нашествията на, на козите, които нямат достъп до това този тези площи. С други думи, можем ли да опазваме е, е, посевите от е, добитък, е, кози, Друг е ми коментар е свързан с е, Сирия и доставките на, на храна за Сирия. Как можем да използваме опита от Сирия, която някога можеше, беше в състояние да напоява огромни площи е, и е, след стабилизиране на положението на, в Сирия, е, как можем да им помогнем да продължат е, този, е, тези проекти. Това е опит, който можем да представим, предоставим нашите партньори чрез проекти като Прима по линията на споразум... споразумение за сътрудничество, например. Благодаря. Госпожа Кодрицка. Този път в съответния ред ви дадах думата. Благодаря, господин комисар. Ние посетихме преди време Португалия и Андалусия. В Кадис, например, разговаряхме с представители на университети. на тема управление на водите, е, океанология, проучвания е, на моретата и океаните. В това отношение има добро сътрудничество. Но е, на ниво академични среди университети, но в тези региони няма достатъчно мощна индустрия, която да се възползва от е, новаторски идеи. Често чувахме да казват, че е важно да се намерят е, стимули за, за нови е, дружества, компании, за малки и средни предприятия. но като част от прима можем да помислим за програмите за побратимяване. Комисията въведе е, нещо подобно в 11 държави членки по тяхна молба, но излиза така, че средствата е, се насочат към едни и същи страни, и същи бенефициенти. Е, и моята идея е всъщност това разпределение на средства да става възоснова на, на е, доказани качества. Например, образу... съставането на обратимяването или е, сътрудничеството е, е свързано с е, постигане определени стандарти в дадени научни стандарти, а не иновация. съставянето на такива кластери, екипи. Е, би трябвало да ни наведе на доведе до би бил начин да се повдигне, е, да се е, подобри качеството на научно-изследователската развойна е, дейност, да се създадат така един вид инкубатори на знание, защото, да кажем, в Португалия, може би, индустрията не е достатъчно развита, за да прилага на практика научни идеи и фундаментални изследвания. Именно този вид е, тиминг, този вид е, е, кластери могат да се използват за тази цел. Всички програми по прима ако всички програми по прима са програми за изпълнение, и е, като имаме предвид недостатъчния потенциал е, в, е, за приложни изследвания в индустрията, на, на какво да обърнем повече внимание? Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за усилията ви да задействате прима. знае е, какво се крие трудностите, но комисията се е ангажирала да го постигне и ние е, сме благодарни за това. Това е чудесна възможност, както изтъкнаха и други е, от изказалите се преди мен, да поговорим по тези теми, не само водата и е, е, селското стопанство и така нататък, но защото прима е основен механизъм за развитие, а пък е и средство на европейската демокрация, свързването на е, Южното и Северно море, страните от е, двете страни, е, от е, е, е на юг и на север от по северния и южен бяг на Средиземно море. Е, тук, четейки документа, е, аз си мисля, че е, това подразделение на географски райони не е случайно, защото става дума за различни системи и трябва да направим така, че самите райони да участват. Това, което ме притеснява леко е, че допустимите проекти са тези, които са технологично развити при които се които генерират продукти, които имат шанс да бъдат е, реализирани на пазара. Е, значи, участието в новаторството трябва да... Е, е, за тази цел трябва да гарантираме участие на тези страни. Е, участието на тези страни е чудесно нещо, но аз чух е, тук да се говори за е, принос от бюджета. Какви, първият проблем, който трябваше да се реши, за да потръгне прима, беше е, участието, е, бюджетното участие на тези страни, т.е. зони извън е, този географски район, би трябвало също да участват и също да допринасят е, към бюджета на е, тази програма. Госпожа Дали, заповядайте. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. За мен е удоволствие да присъствам на тази дискусия с вас днес. Спомням си преди няколко месеца проведохме дискусии и тогава показахте ангажираност да, да се отбележи по-голям напредък по предложението, така че наистина приветствам по демонстрираното от вас и предложението на комисията. Като представител на Малта, наистина разбирам значението на подобно досие, защото инициативата Прима, според мен, може да сближи страни, които са в Средиземноморския басейн, регион, който е изправен пред редица проблеми в момента. Тези страни могат да работят заедно, за да се справят с един наболял въпрос, а именно съседите в Средиземно море са изправени пред него. Така че наистина се радвам, че очертахте тези аспекти, върху които ще се фокусира Прима. Мога да се съглася с казаното от вас, а именно, че трябва да бъдем амбициозни и насърчавам колегите наистина да бъдат амбициозни по това досие. Виждам ангажираността, по време на преговорите на, през първата половина на 2017 година и с радост изслушах Патриция Тоя и нейните възгледи по инициативата а, Прима, защото виждам, че тя наистина е силно ангажирана на нещата да се получат а, с оглед на инициативата Прима. Ще ви помиля, помоля обаче да ни поясните някои неща, най-вече за а, финансирането по-конкретно по член 6. Съгласно настоящото предложение, можете ли да гарантирате, че няма да има нарушители, които няма да бъдат санкционирани? ще, по Хоризонт 2020 и по рамковата програма. Това ще се прилага ли по стълб 1 и по стълб 2 ще се направи ли нещо, за да се премахнат тези притеснения? Другият ми въпрос е свързан с факта, че настоящото предложение предвижда приноса на Европейския съюз да осигури високи технологични нива нещо, което подчертахте и вие. А националния финансов принос ще се спре а, върху по-низките нива на технологична готовност. Защо? то а, европейските а, средства не покриват всички аспекти, всички нива на готовност. Каква е вашата позиция по този въпрос и как по-конкретно може да се подходи към този въпрос? Благодаря. Благодаря ви много казва председателя. Господи, госпожа Вьеринг има думата. Ik heb nog een vraag voor de commissaris. Ehm, Благодаря, имам един въпрос. По време на последната дискусия комисията изрети целите на Хоризонт 2020, а именно растеж и заетост. Тук се говори за научни изследвания, много средства се инвестират, 200, хиляди, 200 милиона ще се бъдат отпуснати от страните членки и 100 от комисията. Този фонд за научни изследвания и инвестиции няма ли да се превърне в пореден структурен фонд? той ще си остане отделен ли или ще се включи към структурните фондове? Uh, thank, thank you very much. Благодаря ви много. И има ли други желащи да се изкажат? Може за втори път. Няма други желащи. Thank you very much for all that. Господин Муедаш, благодаря за всички коментари, предложения, за положената от всички работа по това досие. Ще отговоря на въпросите един по един, както обикновено. На първо място благодаря на господин Крищан Елер благодаря за двата поставени въпроса и за всички бележки, които направихте по отношение на миграцията и ролята на Европа в бъдеще. Каква е нашата роля? Нашата роля, според мен, трябва да бъде а, открита и а, повече от всякога а, това трябва да бъде една водеща инициатива на Европа. По отношение на първата ви бележка, която отправихте за допълнителния стимул, да, наистина е добра идея да работим с колегите. Наистина трябва да се изгради мост между инициативата за прехранване и работата по тази инициатива в Средиземноморския регион. И втория ви въпрос за сигурността. Нещо много интересно, според мен. Но наистина а, предстои много работа, която да се извърши тук в парламента и се радвам, че вие направихте такова предложение. Ние сме готови да окажем всякаква помощ, а, така че да се а, реализира този проект. Така че благодаря ви за тези две чудесни идеи. Госпожо Тоя, благодаря ви много. И разбира се, не забравям но е чудесно, че сте тук и засегнахте тема, която взимате при сърце. Радвам се, че засегнахте някои аспекти аспекти, свързани с използването на Фонда за стратегически инвестиции за Африка. Колегата Могерини се е насочила към използването на този инструмент, използването на Фонда за прехранване и водоснабдяване, така че наистина това е и в сърцевината на нашата инициатива Прима. Така че това са два аспекта, които за мен са изключително важни. Смятам, че новия фонд или новия план а, на Юнкер, новата инициатива 2.0 а, може да се разгърне извън Европа и това е един прекрасен инструмент. Освен това, засегнах въпросите и това какво можем да постигнем в сектора на прехранването и водоснабдяването. Мисля, че вече е назрял момента, в който цифровия свят все повече се намесва в сектора на прехранване. Ето защо инициативата Прима може да изиграе ролята на мост и колегите тук подчертаха ролята на Европа. Ролята на Европа да осъществи връзката между сектора на прехранване и водоснабдяване, нещо, което е от физическа необходимост. Това е изключително важно, така че ви благодаря за този, тази бележка. Освен това имаше два въпроса моля да ми извините, казва комисаря, за името. Казахте, че сте посетили моята родина и поставихте два въпроса, които до известна степен са свързани. На първо място относно бюджета и бъдещето. Мисля, че сме изправени пред много трудни времена за Европа по отношение на избора, който правим. Но изследователската дейност, науката, иновациите, постигането на съвършенство и а, високи постижения а, и връзката с този бюджет от 400 милиона евро дават едни добри перспективи за Европа, така че можем да вземем удачни решения и тук в парламента, решения, които наистина са важни, така че разчитам на вашата помощ. Защото в предложението нашата идея е да разгледаме високите постижения от една страна и от друга страна а, държавите, които не са постигнали това високо ниво на високи постижения по стълбицата. И втория ви въпрос, дали се предвижда структурен фонд? Да, разбирам какво имате предвид. Не. То не става въпрос за това тук. По-скоро става въпрос за следното. Ако нашата основна цел е високи достижения, как тези, които не са постигнали това ниво, да се изкачат по стълбицата. Мисля, че това е голямото предизвикателство, пред, които, пред което сме изправени. Да няма подобна, подобно разминаване, подобна бездна. Когато става въпрос за производителност в Европа и като цяло, виждаме, че от една страна производителността е концентрирана върху а, високо развити компании, но по този начин а, това ниво не стига до средно функциониращите компании. Ето защо производителността трябва да се насочи към хората, към други сектори, здравеопазване, енергетика, прехранване. Така че това стига до един елемент, който е залегнал в Хоризонт 2020, а именно постигане на това високо ниво на развитие. Доколкото разбирам, това намекнахте с вашия въпрос. Дали гледаме към други възможности? Не, това е нашата цел. Върхови постижения постижения, така че да помогнем и на другите да постигнат тези върхови постижения. Господин Кохличек постави също един въпрос. Наистина наблегнахте на много важни аспекти. Някои от тях ще спомена и малко по-късно, но те са полезни в хода на дискусията в парламента, а именно други страни, които имат важна роля и които могат да помогнат. Идеята на инициативата Прима е когато разглеждаме всички тези страни партньори, как можем да им помогнем да се развият допълнително? Вие споменахте богатия си опит в Марокко. Да, съм запознат с инженерния им опит, но как може този инженерен опит да се свърже с иновациите в време, в което светът става все по-цифровизиран? Как науката иновациите могат да се свържат с нивото, до което сме достигнали в Европа. Така че трябва да има една партньорска връзка между тези партньори, защото те наистина имат много високи постижения, с които, на базата на които можем да работим заедно. Така че има проблеми, които можем да разрешим само заедно. По отношение на конкретните въпроси за Сирия и други а, въпроси, мога да дам конкретни примери, защото Прима може да ни помогне а, в това направление. Ако намерим а, добри решения, всички могат да спечелят от тях. Така че това е една много сериозна стъпка, с която оказваме помощ на всички. Чухме въпроси от госпожа Кодрика, която също е била на посещение в Португалия. Благодаря, че споменахте това. Възможността за изграждане на екипи побратимяване на градове и на проекти през идните дни и седмици ще излезем с конкретни съобщения в това направление и очаквайте добри новини за конкретни действия в тази област. Така че на този етап нямам какво повече да кажа, но следете новините през идните седмици. Що се отнася до предложението да насочим вниманието си към бъдещето, в какво да инвестираме, трябва да разгледаме възможността да помогнем на други страни да достигнат едно високо равнище на върхови постижения. Тук не става въпрос да им направим услуга, а по-скоро трябва да им помогнем, защото ние се нуждаем от това. А, ако те не постигнат това ниво на върхово развитие, те, това няма как да благоприятства и за нас. А, преди много време ми беше разказана една история, но си я спомням много добре. Един астронавт от Италия, Лука Пармитано, той а, пояснява науката като никой друг, а, използвайки тази тема за работа в екип. Той казва, в науката има една пирамида. Ако искате да достигнете до върха на пирамидата и да го удължите математически, а, има единствен начин да повдигнете основата. Т.е. по този начин повдигате цялата конструкция. А, така че това е нещо, което трябва а, да бъде а, наш принцип в работата. А, прекъсване от залата, госпожа Кодрицка. Да, ролята на а, промишлеността. Аз дадох конкретен пример с Кадис. Това въжи и за други страни, където няма толкова високо а, ниво на съвършенство. Как може да се разреши а, този проблем? А, господин Мораеш, единствения младеж, извинете, единствения начин по който можем да подобрим ситуацията в съвместна работа с парламента е, при изготвянето на Хоризонт 2020 е да насърчим хората да работят заедно. Изграждането на подобни екипи и подобни съвместни проекти. Това е най-удачният начин. Когато хората работят заедно, когато участват в различни проекти в промишлеността, места или пък в университетите. По този начин те могат да станат по-добри. Така се създава и чувството за гордост. Когато си част от група, която може да се присъедини към водещи университети или пък университети, които се развиват. Това създава чувството за екипност и за гордост. По отношение на малките и средни предприятия, нашите инструменти инструменти насочени към малките и средни предприятия. Някои от страните, които се развиват, постигат много добри резултати при използването на тези инструменти. Това е инструмент, който според мен помага на все повече малки и средни предприятия да се развиват в различни страни не е необходимо до, дори да споменавам а, а, всички а, допълнителни гаранции, които даваме и стипендии. А, спомням си, че миналата година отпуснахме една стипендия от 5000 евро на един участник от а, Харватия. А, и той ми каза, да, с тази безвъзмезна помощ мога да остана в Харватия, мога да продължа да раз, работя в страната си и не е необходимо да я напусна пропускам. Има по този начин прекрасни възможности в Харватия а, и на тази база а, се откри една лаборатория благодарение на безвъзмезната помощ. Um, uh, have, uh... Също госпожа Кавесан Роес, благодаря ви много. Ще ви отговоря на английски, защото тук имаше и други колеги, които се интересуват от два моменти. Два момента. гъвкавостта ни е пълна. Ще зависи, разбира се, от работата в парламента предложението според мен съдържа достатъчно компоненти на гъвкавост, така че ако вие сте готови да ни предложите альтернативи, ние ще можем да ги приемем. Също госпожа Дали зададе въпрос, който е свързан и с вашия, в смисъл дали няма да има страни, които да са готови да извършват нарушения. Също и така няколко въпроса в такъв смисъл бяха поставени. Европейския съюз и асоциираните страни допринасят за, в, в тази програма и съответно могат да кандидатстват за тези финансирания при едно централно управление на средствата. Така ще може и да се използват тези средства по възможно най-добър начин. Всички транснационални дейности по, при, по прима ще из, имат задължение да са свързани с целите на програмата и да има партньорство – дори да бъдат е, включени партньори, които не участват в инициативата, консорциумите, на приема ще контролират процеса с съответните годишни планове за действие. Страните, които не участват в прима, няма да могат да влияят на този процес. Това е важно според мен. И за това исках да го е, чуете. Зададохте и въпроса за нивата на технологична готовност. Е, да, е, с удоволствие сме готови да обсъдим този въпрос и да приемем вашите предложения. За структурните фондове вече отговорих. Така че мисля, че може би отговорих на въпросите. Commissioner, thank you very much. Um, we can see... Благодаря, господин комисар. Отлична идея, която нашите колеги възприемат не само тези, които присъстват тук, но и всички останали. Много добра идея, включително и за процеса на интеграция. Ние имаме желание да подобрим въпроса с интегрирането като цяло в Европейския съюз. Благодаря ви отново за инициативата. Ще ви видим съвсем а, наскоро. А вероятно до година тогава да ви пожелаем весела коледа. Добре, ще ви поканим на нашата почерка за коледа. Благодаря, колеги. С това приключваме в 3 часа стратегията за космос. 3 часа.